както обикновено. Ако не получим коментари, възражения до края на това ни заседание, ще счетем протоколите за приети. Заседанието се излъчва а, по интернет, така че всичко, което прозвучи в тази зала, както и гласуването, могат да бъдат наблюдавани по цял свят което ни изпълва с особено чувство на гордост. Днес ще гласуваме по доклада и измененията към него. Разполагаме с два часа. Ако успешно разгледаме целия текст, ще отменим утрешното заседание. И надявам се няма да възразите. на това. Искам да кажа предварително, че знаем, че има известно раздразнение, породено от факта, че нашето заседание съвпада с заседание на други парламентарни комисии, където също се провежда гласуване но е много по-лесно на другите комисии да определят времето си на гласуване, тъй като те са много по-гъвкави в това отношение. Ние разполагаме с съвсем а, ограничени възможности във времето и знаем от миналата година, че на 25 май 2011 ще се проведе гласуването и че това гласуване ще се проведе в заседание започващо в 3 часа. Другите комисии ако са насрочили гласуванията си за същото време, това не е по наша вина. И ще трябва да оставим на тях да излязат от положението. Писмото на Данита Хюбнер, което получих от нея в качеството и на председател на Комисията по регионално по развитие, казва, че не би трябвало ние да се занимаваме така подробно с политиката на регионално развитие и че аз би следвало да се погрижа съответните изменения, касаещи регионалната политика, да бъдат обявени за недопустими. Аз отговорих в понеделник на това писмо и казах, че ние можем да приемаме законодателство и че можем да отменим в това тежко бреме Комисията по регионалната политика защото го разглеждаме не само по предвид на дългосрочните ни перспективи и последствията за другите комисии, го правим, защото работим за определене на основните насоки за нашата политика за бъдещ период. Надявам се това да е ясно заявено. И така, преди гласуването, за последен път искам да дам думата на докладчика. Салвадор, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Всъщност е, няма какво особено да кажа от е, техническо естество. Искам само да кажа, че тук са внесени 114 компромисни изменения – няколко стотин изменения, както и няколко альтернативи, които са резултат от едногодишна работа и множество заседания. Всъщност, първоначално бяха внесени хиляда изменения. Най-напред искам да благодаря на секретарята, особено Моника Страс и всичките и колеги. Искам да благодаря на моите сътрудници, и на другите политически групи и координатори, които вярно, че затрудниха докладчика, но се надявам, че ще успеем да приключим с гласуването в рамките на 2 часа. Председателката. Салвадор, ясно е, че ти си човек с опит и знаеш, че на докладчика никога не му е лесно, независимо от това какъв е доклада, по който работи. Най-напред Ани Енсен. Сега може би нещо техническо естество. В моята група хо, членовете малко се изненадаха от това, че в списъка за гласуване са становищата на различни комисии. Някои комисии не представиха становище си, други не. Отбелязваме, че докладчикът е отбелязал с минус всяко предложение. Нашето притеснение е, че ако включим тези становища в списъка за гласуване, докладът може да се е, разводни и крайният резултат да не бъде особено последователен. В самото начало казахме, че не става дума за обичайната процедура, според която се внасят становища от различни групи, но отделни депутати внасят становища от името на комисии и разбира се, отбелязваме и това е което са написали самите докладчици. Председателката, да, всичко това е ясно. В самото начало ние казахме, че ще обърнем внимание на всичко, което ни бъде представено, било чрез писмо, било чрез вод. Казахме, че ще отчетем тези становища на комисиите и ако видите измененията, ще стане ясно, че много от становищата, внесени от комисиите, са отразени в измеренията. Всъщност, правило 49 казва, че отговорната, водещата комисия, т.е. ние, сме тези, които трябва да гласуват становището на комисията. Така че у нези точки, които не са обхванати от компромисите, са записани в нашия списък за гласуване. Ако сте съгласни, можем да ускорим малко гласуването. Там, където има няколко предложения от дадена комисия, да ги гласуваме блок. В противен случай ще трябва да процедираме според списъка за гласуване. Преди обаче да се спра на някои от по-техническите подробности, искам да ви попитам, онези, които имате право да гласуване, носите ли си картите? Не виждам някой да изпада в паника от това, че си е забравил картата. Така че нека не напред да проверим. Така да направим първото гласуване. Можем да гласуваме а, твърдението комисията е свършила добра работа. За или против? Аз лично ще се въздържа. Край на гласуването. 50. Само 48 са гласували. 33 смятат, че сме свършили добра работа. Един е несъгласен с твърдението, 14 не са сигурни. Убедена съм, че те ще бъдат убедени, когато приключим с гласуването. При всички случаи системата функционира. Току-що видях, че 51 а, депутати са гласували, но броят на нашите членове е 50. Кой е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 на лице на всички езици и а, разбирам, че всички колеги са се запознали с тях. А, компромисните изменения са на английски, така се бяхме договорили. А, списъкът за гласуване бе раздаден на всички членове и разбира се на политическите групи, за да си да направят бележки по тях. За компромисните изменения Компромисите, предложени от докладчика, тях ще гласуваме първо. Така че, независимо от това, какви искания са ни поставени, ще трябва да преминем през цялата процедура, както е разписано в правило 160. И значи първо по компромисните предложения на докладчиците. Ако един компромис бъде прият, което ще рече, че а, много от измененията отпадат, номер 4, защото ще рече, че те са включени в компромис. Сега, има някои области, за които има искане за допълнителни изменения, което е възможно и то е посочено като такова на списъка за гласуване. Така че така че да бъдете правилно и пълно информирани на всеки етап от гласуването. Има и три, две искания за устни изменения. и ще бъдат представени, когато им дойде реда. Те също са споменати в списъка за гласуване. Така че смятам, че всичко, което ни е нужно е на лице. Аз мисля, че разясних достатъчно добре и сега да започнем гласуването. А, ако обичате, казва председателката, служете списъците за гласуване пред себе си. Най-напред ще гласуваме заглавието на доклада. Изменение първо. С дигане на ръка. Който е за изменение първо, моля да вдигне ръка. Против? Большинството има, сигурно имате право и на въздържание, разбира се. Добре. По първата част. Dem Kompromiss Nummer 4. Wer... Компромис 4. Който е за компромис 4? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се само с един глас против. Компромис 5 за. Против. Трима против. Въздържали се. Двама. Трима против. Приема се. Като едно допълнение, изменение 80. Който е за изменение 8, 80 Против? Като нямаше никой за, няма и въздържали се, отхвърля се. На втора страница изменение 26. Който е против 86-то, извинете. Въздържали се 87 за малък брой да го проверим електронно. Откривам гласуването. Моля, гласувайте. така. Аз не съм пък въобще гласувала, каза председателката. Сега вече може, нали? Край на гласуването. 24 има за, 23 против, един въздържал се, приеме се. 88 изменение. За. Против. Да го проверим електронно. Край на гласуването. За приключва, приключете гласуването. 22 против, 22 за, 2 въздържали се с много малко мнозинство. Явно. 89-то. Да го направим електронно, казва председателката. 89-то. Край на гласуването. 14 за, 31 против, 2 въздържали се. Отхвърля се. Компромис 6. Който е за? Компромис 6. Против? Нито един. Въздържали се? Приема се с пълно единодушие. Деведесет и девето изменение е следващото. Деведесет и девето. Ако приемем компромис 9 и компромис 34, значи ще сме го включили, но понеже не знаем, нека гласуваме сега 99. Който е за? Който е против? Отхвърля се. Компромисно изменение 7. <clears throat> За. Против? Никой. Въздържали се? Прието с единодушие. 105-то изменение, който е за. Против. Въздържали се. Ясно, мнози... Ясно мнозинство против. Отхвърля се. 106 за, който е за. Против. Отхвърля се с голямо мнозинство. Компромисно изменение 8. За, против. Нито един въздържали се. Няма. Приема се едино, с единодушие. Компромис 9, който е за. Против. Няма. Въздържали се? Няма. Един. Приема се единодушно. Стигаме до 111 по пар, параграф 5. Който е за 111 Който е против? Въздържали се? Отхвърля се. 113 За. Против. Въздържали се? Няма. Отхвърля се с голямо мнозинство. 112 за против въздържали се, отхвърля се. 114 който е за против Да го проверим електронно. 114. Край на гласуването. 18 за, 28 против. Трудно беше с дигане на ръка да се прецени. 115. Който е за? 6. Против? Много повече от 6. Въздържали се? Отвърля се. 116. За, против, въздържали се, отхвърля се. 117. За, против, въздържали се, отхвърля се. 118. Двама, трима за, против, въздържали се, отхвърля се. 119, който е за. 6 против. Много повече от 6. Въздържали се. Отхвърля се. Сега от а, комисията по жените, извинение номер първо. Който е за? Не сте съгласен ли? Фем едно, За който е за? 6. Шестима. Против? Повече са от 6. Въздържали се? Отхвърля се. Фам 2. Който е за? Против? Бълшинство пак. Въздържали се? Отхвърля се. 120 изменение. Който е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 121. Който е за? Шестима против. Повече от шест. Въздържали се. ли се 122. За. Пак шестима. Против. Много повече. Въздържали се. 123. Същото нещо. Отиваме на 124, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 125. За, против, въздържали се, отхвърля се. 126. За, против, всички са против, въздъ... отхвърля се 127. Аз приброих двама. За, против, отхвърля се. Компромис 10, който е за, против. Един против, въздържали се няма. Приема се. Компромис 11, който е за, против. Петима са против. Въздържали се. Приема се. Само петима бяха против. 139. Направо да гласуваме по електронен начин. Значи изменение 139 електронно гласуване. Край на гласуването. 19 за, 29 против. Имам нужда от по добри очила, може би, казва председателката. Изненадана съм. А, че тук става дума за МП. Той четиристо изменение. Същото, същото или по-различно. Да го направим електронно. Край на гласуването. 25 за, 21 против, приема се. Компромис 12. Който е за? Против? Четирима. Въздържали се? Приема се. Ins Abstimmen. Така, преминаваме към гласуване. Следващата страница, 151 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 152. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153 за. Шестима. Против. Повече от 6. Въздържали се. Отхвърля се. 154 за. Против. Мнозинство. Въздържали се няма. Отхвърля се. 155 за. Трима. Против. Повече от трима. Въздържали се. Отхвърля се. 156 за. Правим проверка чрез електронно гласуване. Край на гласуването. 23 за, 24 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 157 за. Да проверим електронно. Geschlossen. Край на гласуването. 27 са, 19 против, няма въздържали се, приема се. 159 за. Против. Повече от 6. има. Въздържали се. Отхвърля се. 160 за. 7, 8, 9, против. Повече от 9 гласа въздържали се. Отхвърля се. 161. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 164 за. Против въздържали се, отхвърля се. 162 за. Аз оттеглих изменението. Вашето изменение е 165 номер, доколкото съм запозната. Да, и аз го оттеглям. И вие бяхте уведомена преди гласуването. Добре. 162. За. Трима. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 163. За. Против. Отхвърля се. 165, както каза, чухте, бе оттеглено. Сега компромисно предложение 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 167. Един. Само. Против. въздържали се, отхвърля се. 173 за. 173 против большинство отхвърля се 172 за против, мнозинство, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 14 за, против, Няма против. Приема се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 16 за. Против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 197. Като допълнение, да. Като допълнение. Електронно гласуване, ако обичате. Closed. 25. Край на гласуването. 25 за, 20 против. Приема се. 201. Wer ist dafür? Имаше един въздържал се. 201. За. Против. Въздържали се. Един въздържал се. Ще има техническа смяна на микрофоните поради проблем с микрофоните. Сега вече нещата функционират както трябва. Надявам се, чувате ли? Чувате ли? Чудесно. 202 изменение. Кой е за? Добре. Кой е против? Повече от 4-мата, които бяха за. Е, и без това трябваше да ходите на фризьор. 205. Двама за. Кой е против? Повече от двама. Въздържали се. Няма такива. Отхвърля се 206. Кой е за? Няма такива. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 207. За. Против. Отхвърля се единодушно. Компромисно изменение 19 за. Против 4. Против. Раздържали се? Няма. Приема се. На следващата страница. 214. 214 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 20 за, против, въздържали се, приема се с е един въздържал се, един против. Компромисно предложение. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Двеста за. Против. Не, не. Е, компромисно изменение 22. Приема се. 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно предложение 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Не, извинете, приема се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 24 за, против, един против, въздържали се, няма, приема се. И 3-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 245 за. Двама, трима, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 247 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 25 за. Против. Въздържали се. С малко мнозинство се приема. 252. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 251. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 253. За. Против въздържали се, отхвърля се. Енви 12 за. Шестима против всички останали. Отхвърля се. Има ли въздържали се? Компромисно изменение 26 за. Против. Един. Въздържали се няма. Приема се. 256 за. Четирима против. Всички останали почти. Няма. Въздържали се. 257 за. Против въздържали се, отхвърля се. 261 за. Шестима. Против. Всички. Останали въздържали се има ли? Не. Отхвърля се. 262. Им тук има искане за разделно гласуване, така че може да гласуваме следващото. С ваше позволение, ако, по, ако се приеме 262, моля да се прехвърли към 17b, вместо да остане сегашното място от техническа гледна точка. Да, казва председателката, ще проверим как ще най-удачно да се разположи. 262 в цялост за против, два гласа против. Има ли въздържали се? Не. Приема се. 263 за. Против. Въздържали се. Никой не иска да се въздържи. Така, сега измененията на Енви, можем ли да ги гласуваме анблок? Добре. От 21-24 на Енви. За, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 27 за. Против. Няма. Приема се. На следващата страница 270. Изменение 270 за. 4 против. Останалите гласове. Има ли въздържали се? Отхвърля се. 271 за. Против. Отхвърля се. 273 против. Казаха, че тези за са си дигнали ръцете преди да ги питаме. Сега тези, които са против. Против 273. Отхвърля се. 274 за. Против. Отхвърля се. Има ли въздържали се? 275 за. Един против всички останали. Някой да има въздържал се? Няма. Отхвърля се. 277 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 276 за. Двама. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 278. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 279 за против, въздържали се, отхвърля се. 280. 280 за. Виждам шестима за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 281 за. против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 287 за, Вижти. Моля, електронно гласуване. 287. Моля, електронно гласуване. Край на гласуването. Ангеномен. 25 за, 22 против. Приема се. 289. Шестима за, против. Всички останали. Въздържали се? Отхвърля. Компромис номер 28. Компромисно изменение 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Няма. Приема се. 295 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 29 за. Против. Зама против. Въздържали се. Приема се. 302 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 314 за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 Въздържали се. Отхвърля се. 320 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 321 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 322 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 323. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 324. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 316. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 326. Ние смятаме, че текстът на оригиналната точка противоречи на компромис 99. Ако гласуваме нашето изменение и то спечели, няма проблем. Ако гласуваме първоначалния текст, има проблем. В точка 34 свързваме дискусията за Европейския стабилизационен механизъм и годишните разходи, предвидени в бюджета. Това е съвсем различно от казаното в точка 99, където се говорят тавана, се, се говори за таван по многогодишната финансова рамка. Това са съвсем различни неща. Ако гласуваме за нашето изменение, няма проблем. Компромис 99. Мисля, че ще гласуваме за него. Всъщност замества цялата точка 34. Не е ли така? Ако това е така, ще проверим. Аз не мога да го разбера. В 300 точка говорим за сегашната ситуация в 99. Говорим за това, което бихме искали да се получи в бъдеще, така че има разлика, така че ние не подкрепяме казаното от него, нито изпък изменението. Ще гласуваме във вида, в който е в списъка за гласуване и след това в последствие можем да проверим. Ако е необходимо да внесем поправки по-късно, ще го направим. 326 За, против. Да проверим по електронен път, макар да ми се струва, че е отхвърлено. Край на гласуването. 21 за, 26 против, няма въздържали се. Триста двадесет и седем за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. 333 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно измерение 32. За. Против. Въздържали се? Един, Приема се. Компромисно изменение 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. 344. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер 3 от Комисията по жените за, против, въздържали се, отхвърля се. Триста за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3, 13, 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 ти компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Триста пятьдесят и седем за. Против. Въздържали се. Триста пятьдесят Отхвърля се. 358 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 359 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 360 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 компромис за. Против. Един против. Въздържали се. Приема се. 376. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. Триста осемдесет девет. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за първата част? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Втора част се отхвърля. Ясно беше. 39 компромис. За. Против. Въздържали се. Един. Приема се. Компромисно изменение 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четиристотин и пет. За. Против. Отхвърля се. 406 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 41 компромисно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега. 4 изменения, предложени от титра. Да ги гласуваме ли амблок? 4 21 до 25. За. Против. Отхвърля се. 42 компромис. За. Против. Петима против, въздържали се, приема се. 421 за, против, въздържали се, отхвърля се. 422 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 43 за, против, е, въздържали се, приема се. 431 за. Против. Отхвърля се. 432 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Комисия по култура за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 7 на Комисията по култура. За. Против. Отхвърля се. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 7 на Комисията по жените. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 434. 435. За. Против. Мисля, че се приема, но да проверим. Край на гласуването. 25 за, 22 против, 1 въздържал се. Приема се. Номер 9 от комисията по жените. Да, за, за, против. Въздържали се, отхвърля се. 444 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 445 за, против, въздържали се, отхвърля се. 447 за, против, въздържали се, отхвърля се. 448 за. Не, става дума за 449 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 едно на Комисията по селско стопанство. За, против, въздържали се, отхвърля се. 461 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ао, приема се, извинявайте, каза председателката. 467. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Агри 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 47. За. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 789. Може ли да ги гласуваме заедно? За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 47А. За. Против. въздържали се, приема се. 47Б за. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четиристотин в две части. Първа част за. Против. Да проверим. Мисля, че се приема, но резултатите са много близки. Край на гласуването. Приема се. Втора част за. Против. Приема се. 490. И гласуваме втората част. За. Втората част на 490. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четиристотин За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 488 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 489 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 491 491 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 491 за, против, въздържали се, отхвърля се. 494 за, против, въздържали се, отхвърля се. 695 за, против, въздържали се, отхвърля се. 696 за, против, въздържали се, отхвърля се. 497 за, против, въздържали се, отхвърля се. 498 за, против, въздържали се, отхвърля се. 499 за, против, въздържали се, отхвърля се. 500 за, против, въздържали се, отхвърля се. 501 за, против, въздържали се, отхвърля се. 502 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 11 до 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 505 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно измерение 48 за, против, въздържали се, приема се. 510. Втората част е допълнение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 512 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 4.17 Агри за против въздържали се отхвърля се 14. Комисията по жените за против въздържали се отхвърля се 48А за против въздържали се Приема се. 515 като допълнение. За. Да проверим. Петстотин като допълнение. Край на гласуването. Отхвърля се. Петстотин и шестнайс. Още едно допълнение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 520 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 49. За. Против. Въздържали се. Приема се. И 3.13. За. Против. Въздържали се. Като че ли се уморихте и не вдигате ръка, затова да проверим. И така, и те 13. Abstimmung изкъшлосен. Край на гласуването. Моля от, от депутатите от НП да проявят усилия и вдигат ръка. 10 и 11 МВ. Който е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис 50. Който е за? Против? Въздържали се. Приема се. Петстотин който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 537 против, въздържали се, отхвърля се. 538 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 13, 14 и 15 е общо за, против, большинството, въздържали се, отхвърля се. Компромис 51. За, против, въздържали се, приема се. 548 за, против, въздържали се, отвали се. 549 за, против, въздържали се, отхвърля се. 550 за, против, въздържали се, отхвърля се. 551 за, против, Большинството са против, въздържали се, отхвърля се. 552 за, против, въздържали се, отхвърля се. 553 за, против, въздържали се, отхвърля се. 554 за, против, против, повтаря председателката. Кои са против? Ще трябва наистина да стимулирам повече НП. Отхвърля се. 555 за, против, въздържали се, отхвърля се. NV 3 до 7, трето до 7, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 52 за, против,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 Компромис 53. Който е за? Против. Въздържали се. Приема се. 571. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 573. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 54, който е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 54А за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 55, който е за, против, въздържали се, приема се. 584 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно искане да гласуваме за 595 SED, защото току-що приехме 55 и а, а, става дума за инфраструктурата във всички раздели и а, нашата група казва, подчертава че финансиране, при финансиране трябва да се даде предимство на тези, които ще използват възобновяема енергия. Ние току-що приехме компромис, който казва, трябва ни инфраструктура за всички видове, а то е едно допълнение, където се казва, че приоритет трябва да има възобновяемата енергия във възможно максимален мащаб. Съжалявам, но мисля, че не можем да го направим, защото е противоречи на правилата, които сме приели самите ние, процедурните правила, върху които сме се съгласили. А, там се казва кои са нашите приоритети. Не можем да се връщаме и да добавяме нов приоритет. Съжалявам, но начина по който е редактирано, формулирано тук, а, не може да бъде сложено като допълнение. Повярвайте ми, просто не става. Ако на този етап се отклоним от списъка за гласуване, ще си навлечем беля в други раздели. Смятам, че всички се съгласихме с това. Не съжалявам, ще трябва да го отложим до гласуването в пленарна зала. Ако тогава имаме изменение, то ще бихме могли да го преформулираме, но така както вие предлагате не може да стане. Просто няма начин да стане. Извинете, госпожо председател, не съм съгласен. Аз бих искал да ви повярвам, но това е политическо решение. Дали става дума за приоритизиране или не. Ако прочетем компромис 55, там няма такъв приоритет. Просто изброяваме елементи на енергийната инфраструктура. Тук се подчертава, ако е възможно, приоритет за, обновя... за възобновяемата енергия. Русия. Съжалявам, колкото и да искам да ви вярвам, не съм съгласен с вас и настоявам, много силно настоявам да гласуваме. Моля ви. Не ме убедихте. В края на краищата това не е за първи път е, борава се с, е, този, с тази тема и питам комитета, а комисията, извинете, ще гласуваме или Искате ли да го гласуваме? Тук не става дума за това дали искаме да сложим като приоритет е, възобновяемите енергийни източници, а просто Става дума за това а, дали се да се съгласим да гласуваме за изменението на социалисти и демократи. Така че, моля ви, цялата комисия, кажете ми, да гласуваме ли това изменение или не. Още не приемаме самото изменение. Става дума дали да гласуваме за него или не който е зад да гласуваме, ще го, да го направим електронно. Край на гласуването. Болшинството от членовете не са за това. И не се съгласява да се гласува дори като едно допълнение. Смятам, че и Бас, и Йоген знаят много добре, че аз съм а, привърженик а, а, на възобновяемата енергия, но в този случай просто е типичен случай, когато не можем да го а, гласуваме сега. По компромис 56, който е за? против, въздържали се, приема се. Транспорт 1, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 598 за, против, отхвърля се. Транспорт 2, второ изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Петстотин Който е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Транспорт 9. Който е за? против, въздържали се, отхвърля се. 607 за, против, Смятам, че е прието. Да. Компромис 57 за против въздържали се. Приема се. Шестстотин като а, допълнение следствие, резултат, следствие анализ на ползи и загуби. Отхвърля се. Транспорт от 12 до 19, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 619 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 58 за, против, въздържали се, приема се. 607, 627, подобно на изменение 5 и нека да не го дискутираме повторно. Транспорт от 21 до 28, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Шестотин за, против, въздържали се, приема се. Транспорт е 31. То пада, пада. Компромис 59 за, против, въздържали се, приема се. едно за, против, въздържали се, Отхвърля се. 632 за, против, въздържали се, отхвърля се. 633 за, против, въздържали се, отхвърля се. 635 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 60 за, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 61 за, против, въздържали се, приема се. 652 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 62, който е за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 63. Който е за, против, въздържали се, приема се. девет, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 19, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 64. За, против, въздържали се, приема се. Реджи 6, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 694 за, против, въздържали се, отхвърля се. 695 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 65, който е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 704. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 705 за, против, въздържали се, отхвърля се. Женски комитет, който е за 15, против, отхвърля се. 709. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 66. За, против, въздържали се, приема се. 67. Компромисно изменение. За, против, въздържали се, приема се. 721 за, против, въздържали се, отхвърля се. 724 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 68 за, против, въздържали се, приема се. 723, но само втората част. Който е за, 723, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 69 за, против, въздържали се, приема се. Реджи 15 и 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Седемстотин за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега идваме до компромис, компромисно изменение 70. Моля да гласувате незабавно по електронен път. Един повече за социалистите. Е, не, пе, има пък двама в повече. Сега цифрите са окей. Okay. Край на гласуването. 30 за, 15 е, против, 2 въздържали се. Компромисно изменение 70 се приема. Компромисно изменение 71. Който е за? Против? Въздържали се? Приема се. 756 за, против, въздържали се, отхвърля се. Реджи 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 72 за, против, въздържали се, приема се. 758 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 73, който е за, против, въздържали се, приема се. 768 за, против, въздържали се, отхвърля се. 769 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 74. За, против, въздържали се, приема се. 777. Който е за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега ще, из... ще проверя, ще преброя всички гласове на НП. Трябва да сме наясно по това. Значи този номер беше отхвърлен. 778 за, против, въздържали се, отхвърля се. 779 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 75 за, против, въздържали се, приема се. Колт от 21-22, който е за, против, въздържал ли се, отхвърля се. 76-то за, против, въздържали се, приема се. Кълт 22, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 788. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 78. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 79. За, против, въздържали се, Приема се. С изключение на зелените. Женски комитет 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 80. За, против, въздържали се, приема се. 807 за, против, въздържали се, отхвърля се. 808 за. Същото е и 9, 809 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, разбира се, трябва да гласуваме компромисно изменение 81. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега имаме е, да гласуваме изменения във втората част 811. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 814 за, против, въздържали се, отхвърля се. 815 за, против, въздържали се, отхвърля се. 819 за, против, въздържали се, отхвърля се. 818 за, против, въздържали се, отхвърля се. 816 за, против, въздържали се, отхвърля се. 817 за, против, въздържали се, отхвърля се. 820. Кой е за? Оттеглено. Добре, че ми го казвате на време. 865 за, против. Приема се. Да, прието. Компромисно изменение 82 за, против. Въздържали се. Прието. Компромисно изменение 83. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 9 от 1 до 27. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 84. За, против, въздържали се, приема се. 847 за, против, въздържали се, отхвърля се. 849 6 има за, против, всички останали, въздържани се има ли, отхвърля се. 9 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, наистина се отхвърля. 850. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 9. От 6 до 31. Кой е за? Против? Въздържали се? От 6 до 3, от 6 до 30 се коригира председателката. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 9.31. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 851 за, против, въздържали се, отхвърля се. 852 за, против, въздържали се, отхвърля се. 853 за, против, въздържали се, отхвърля се. 854 за, против, въздържали се, отхвърля се. 855 за, против, въздържали се, отхвърля се. 856 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9.23. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 9.15. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромисно изменение 85. За? против, въздържали се, отхвърля се. А, всъщност се приема. Поправя се председателката. 841 за, против, въздържали се. Трябва да се провери Leute hier nicht so richtig ordentlich aufzeigen. Also bitte, 842. Може би защото не вдигате ясно ръка. 842 електронно гласуване. Край на гласуването. 25 за, 22 гласа против, без въздържали се. Приема се. 857 за. Против. въздържали се, отхвърля се. 858 за, против, въздържали се, отхвърля се. 859 за, против, въздържали се, отхвърля се. 860 за, против, Приема се. По същия начин, както преди малко, значи това се приема и вземаме заедно 9 от 21 до 29. Винаги искат нещо да допълнят. 21, 22, 28, 29. За, против, въздържали се, отхвърля се. Добре. 29. Против. Въздържави се. Отхвърля се. Компромисно изменение 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 863 за. Против въздържали се, отхвърля се. 879 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 87 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 88 за, против, въздържали се, приема се. 878 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. 882 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. Сминаваме на 844 то става въпрос за допълнение към последната част. И така, 844 като допълнение за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да направим все пак проверка електронно. Мисля, че мина. Abstimmung geschlossen. Край на гласуването. 26 за, 22 против. Приема се. 9 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 885 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 91 за, против, въздържали се, приема се на изменение 92 за, против, въздържали се, приема се. 897 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 9.16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 898 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 93 за, против, въздържали се, Приема се. Деветстотин седем за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 200, 905 е, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 908 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 906 за Нека да гласуваме направо електронно, за да няма съмнения. НП с един глас отгоре. Не, не, сега а, е, е както трябва. Точно край на гласуването. 22 за, 21 против, 3 въздържали се. Радвам се, че проверихме броя. 909 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Тран 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 101 за против. Осем против. Въздържали се. Един. Приема се. На следващата страница компромисно изменение 94 за против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 95 за. Въздържали се. Против. Е, разбира се, трябва първо да питаме кой е против. Така правим обикновено. Приема се. Компромис 96 за против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 97 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 98 за, против, въздържали се, приема се. 937 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 99 за, против, въздържали се, приема се. 951 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 953 за, против, Въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Мисля, че се прие. С малко. ЕНП пак с един глас отгоре. Сега добре. Край на гласуването. 24 за, 22 гласа против. Няма въздържали се. Права съм била. 954 за, против, въздържали се, отхвърля се. Може да проверим електронно. Добре. Давай, правим проверка. Край на гласуването. 23 за, 21 против. Така казах и преди малко, човек като не може да си мобилизира екипа. Отляво виждам, че винаги показват как гласуват, дясно малко така по-лежерно го дават. И така 970 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 971 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 102 за, против. Въздържали се, приема се. Изменение 977 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 103 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 104 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 993 до 995 все идентични за неколцина против въздържали се отхвърля се 996 за Нека проверим електронно, защото е трудно от тук да се прецени. 996 изменение електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 105 против, въздържали се, приема се. Das, das müssen wir. 1017. Ah ja, okay. Änderungsantrag 1017. 1017. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 1018. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 106 за, против, въздържали се, приема се. 107 компромисно изменение 106 Последния вариант на текста от докладчика, вече разполагаме с него всички, така кой е против, въздържали се, приема се. Минаваме е, на 1028 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1029 за, против, въздържали се, отхвърля се за 1300. Кой е против? Ох, тук съвсем се обърках. Отхвърля се. 1031 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 1032 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 108. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 109 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 110 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 110а за, против, да проверим електронно, ако обичате. 110А. Unser Eigenmittelsystem, was äh, nicht wieder gerettet werden sollte. Ето това е системата, която е нужна. Край на гласуването. 22 гласа за, 26 против, няма въздържали се. И така, това отпада. Компромисно изменение 111. Против. Въздържали се. Приема се. Хиляда за. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 112 за, против, въздържали се, приема се. Сега разглеждаме устно изменение за параграф това са устните изменения, които може да намерите на края на документа в писмен вид за. Нека да проверим електронно и тогава ще сме сигурни. За. Устното изменение към параграф 118. Край на гласуването. 19 за, 29 против, няма въздържали се. Сега изменение 1084 за. Против. Отхвърля се. Компромис на изменение 113 за против, въздържали се, приема се. 1089 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1090 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1092 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега това беше основната част на доклада. Сега ни останаха само а, преамбилната част а, и а, уводните тирета. Чуй се дали да не ги гласуваме заедно, но едва ли. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение. За. Против. Въздържали. Отхвърля се. Четвърто. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение пето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седем За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 за. Девето. Против. Отхвърля се. Мисля, че няма нужда да проверяваме. Десето за против, въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, приема се. Да, приехме го. Може да направим проверка. 11 изменение електронна проверка. Моля, гласувайте. Gut. Ja. Schließen. Drei. Oh. Oh, oh. Край на гласуването. 23 гласа за, 25 против. Значи винаги ще правим електронна проверка на тук нататък. 12. Изменение 12 за. Моля проверка. Abstimmung geschlossen. Край на гласуването. 23 за, 25 гласа против. Изменение 13 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1, против, въздържали се, приема се. Изменение 26. За. Мисля, че е пак 25 на 23, но да направим електронна проверка за изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, 23 гласа против. Това път се размениха местата, трудно се вижда с просто око. Приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате ли проверка за изменение 32? Да, електронна проверка, моля гласувайте. Abstimmung geschlossen. Е Край на гласуването. 23 маса, и 25 има против. Но все пак пада. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Комитет женски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 Компромисно изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3А за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 46. За против, въздържали се, отхвърля се. Измене 48. За. Пада, нали? Добре, тогава гласуваме 49-то изменение. За. Против. въздържали се, отхвърля се. 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. На последната страница 50 сме. Така, изменение 53 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Приема се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. предложението на порта стана, падна, както и да е. е също 64-то. Е Фем. С. С. За, против, въздържава се, отхвърля се. 61-во изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. ДВ от А до Д. Или... Е не, няма разлика. Значи от А до Д заедно. За. Трима против. Всички останали. Отхвърля се. Сега гласуваме окончателния текст в вида с тези приети от нас изменения. Електронно гласуване. Моля, гласувайте.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 Същата работа с един глас отгоре. Точно така, това не трябваше сега в този момент. Сега вече сте добре. Край на гласуването. 39 гласа за 5, против 4, въздържали се. Честито на докладчика. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги и колежки, позволете да ви благодаря за издръжливостта. Не се отказахте до самия край и а, пожелавам успехи а, в работата от тук нататък и приятна почивка.